So, dear colleagues, let us begin. Колеги, нека да започнем заседанието. Както е обичайната ни практика, точка първа е приемане на дневния ред. Искам да предложа точки 3 и 16 да бъдат отложени. По точка 10 Гласуването на 30 е отложено, но ще има размяна на мнение на 29 май. Представянето на насоките за прилагането на член 141 от правилника за дейността на парламента е отложено. Също и точка 29 по искане на господин Кавада. Няма да бъде гласувана сега. Гласуването се отлага. Имате ли някакви предложения за изменения? Няма. Втора точка е съобщение на председателя. Аз нямам такива съобщения. Затова пристъпваме към разгледане на точка четвърта, разглеждане на проекто доклад по правилата за упражняването на авторското право и сродните му права Давам думата на докладчика. Уважаеми колеги, този доклад за улесняване на достъпа е важен за цифровия вътрешен пазар – Знаете, че има невидими граници на този пазар и те трябва да паднат. Абсурдно е, че цифровото съдържание, което има за намерение да ускорява работата, изостава и се оставя в ръцете на националното равнище. Не трябва да има териториално ограничение, защото иначе ще има фрагментация и също проблеми с установяване на страната на происход и на приносимостта. Искаме ли да имаме такава правна раздробеност? Това ще доведе до високи разходи на операциите. Освен това ще има по- слабо желание за предоставяне на достъп до излъчванията. 95% от тях прилагат някаква форма на блокиране на географски принцип. Всичко това показва, че е необходимо да се предприемат действия. Необходимо е да има законно установен достъп. Аз няма да се спирам на подробностите, но ние не получаваме всичко, което можем да извлечем от възможностите, които са на лице. Става дума за достъп до излъчвани предавания, които могат да бъдат гледани както в момента на излъчването, а, така и в последствие. Не се настоява за общо европейски лиценз. Аз се надявам, че ще можем да приемем някои от основните постановки. Член 1, параграф 1б, що се отнася до регламента за сателитните предавания за страните на происход. Приемам, че е важен този сектор, тъй като той наема милион а, души. Необходимо е да има едно добре функциониращо информационно общество. Това е важно за демокрацията, но трябва да се използва в пълна степен съдържанието трябва да е достъпно за всички. Това е единственият начин, по който можем да водим един общо европейски диалог, да имаме европейско обществено мнение. Също се насърчава и многообразието, както в количествено, така и в качествено изражение. Цифровият е, единен пазар – предлага огромни възможности за растеж, особено относно развитието на творческите сектори. И всички можем да извлечем полза от това. Както големите играчи, така и обикновените граждани. Необходимо е да се обърне внимание на всички сегменти от населението, тези, които принадлежат към младсинства, които живеят в погранични райони, които не се използват, възползват пълна степен от възможностите за преносимост. Също тези, които искат да учат чужди езици, ще могат да слушат а, а, радио, да гледат а, телевизионни предавания. Това е много важно за обучителния процес. 41% от потребителите в Европа имат достъп, интерес за достъп до медиатек и други хранилища на филми и друго съдържание от този вид. Потребителите Многократно са ни казвали, че приветстват предложението, направено от Европейската комисия. Ние не тръгваме от нула. Беше прието законодателство, свързано с преносимостта. Също ще се отчетат и разпоредбите в конкурентното право. Конкуренцията ограничава достъпа. Необходимо е да се прави строго разграничение, когато искаме да дадем достъп до дадена територия, трябва да отчитаме решенията на Съда на Европейския съюз. И да не се допуска накърняване на конкуренцията, като се разширява прилагането на принципа за страната на происход. Има някои ограничения, що се отнася до излъчването на предавания. Трябва да обмислим и въпросите, свързани с геоблокирането. Има нужда да се отчитат и културните предпочитания на хората. Авторското право цели да постигне баланс между притежателя на IP и ползвателите. В моя проект аз разглеждам въпросите, които са заложени в предложението на комисията и аз заставам на страната на европейското производство. Това става ясно в моите изменения. 15-то изменение, например, член 3, това е представено в изменение 19. то Титулярите на авторски права за нишови продукти, на филми, трябва да получават адекватно възнаграждение. Ние трябва да отчитаме и онова, което вече е доказало своята ефикасност с течение на времето. Разглеждаме и въпроса за обхвата. Отчитаме и технологичните изменения, които се развиват с огромна бързина. Обхващаме и онлайн излъчващите Договарящите се страни трябва да имат свобода при сключване на договорите. Това се отнася и за продължителността, за която се сключват тези договори. Те трябва да могат да адаптират своите бизнес модели, особено по отношение прилагането на принципа на страната на происход. Това съм го посочил в изменение 17 което посочва, че не трябва да се допуска търсенето на най-изгодната правна система. Това е посочено и в изменение 16. Има нов член, който се отнася до прякото качване на онлайн платформи. В 21 изменение се разисква този въпрос. И в заключение имам въпрос защо този регламент се приема след регламента за проносимостта. Мисля, че обхвата, свързан с преносимостта, се отнася до особено важно съдържание. с този регламент, както и с регламента за аудиовизуалните услуги се обръща внимание на европейските производители, така че те да могат да получават гарантирано адекватно възнаграждение. Това беше кратък обзор от моя страна. Благодаря ви. Госпожа Реда има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за това, че почерта важността на предложението за потребителите. Мисля, че е пределно ясно, че е необходимо да се предприемат законодателни стъпки, за да се преодолее геоблокирането на голяма част от съдържанието, което сега не е достъпно на, за потребителите по законен начин потребителите често се оказват в положение, когато дори, когато искат да платят достъп до дадено съдържание, не могат да го направят законно по какъвто и да е начин. Читам, че реакцията от някои от заинтересованите страни на това предложение доказва, че е необходимо да се предприемат законодателни стъпки в това отношение. Ясно е, че самия сектор не е готов да отговори на този проблем. Ние чакахме години, имахме диалог, имаш, разгледахме въпроса за лицензиране в Европа, но това не доведе до подобряване на ситуацията. Ето защо читам, че е време да се предприемат законодателни мерки. Това е част от пакета за авторското право, представено от комисаря Отинген през есента на миналата година. Всички сме съгласни, че можем да виним господин Отингер за много неща, като премахването на териториалният аспект на авторското право и други, но в конкретни случаи не можем да го виним. Имам няколко забележки. Първо по въпроса за дефинирането на онлайн услуги. Добре е да се включи съдържание, което е предоставено преди или е, след е, излъчването по радио или телевизия, да се включи също съдържание, което се е произведено за онлайн среда. Мисля, че това не е достатъчно ясно в дефиницията, която се използва от е, автора. Говори се за съдържание, което обогатява излъчването може би това не е достатъчно, това може да е предвидено за онлайн излъчване, например младежки програми, които не са пряко свързани обаче с излъчването извън онлайн средата. Мисля, че трябва да обхванем и онлайн услугите на излъчващата организация. Съгласни сме с подхода за препредаването да има технологически неутрален подход и това да включва ретрансмисия чрез IP, независимо дали по интернет или по затворена верига. Има някои проблемни разпоредби в предложенията, направени допълнително от докладчика за правата на възнаграждения, които са неотменими. Аз разбирам намерението, че искаме авторите да получават възнаграждение, но ако излъчващият орган прилага такава разпоредба, те няма да могат да предлагат онлайн творчески програми, тъй като има отказ, ако няма отказ от авторско право. Не зная дали това е верният инструмент да се разисква този въпрос, защото става дума за трансгранично предоставяне на съдържание, а не за възнаграждения. В доклада също са предвидени доста изключения от принципа за страна на происход. Аз отнасям критично към това. Например, излъчващи организации, които са насочени към аудитории извън държавите членки, в които са установени. Аз разбирам намерението да не се допусне търсенето на изгодната правна уредба, но те могат да намерят вратички да избегнат това. Излъчващите организации реализират голяма част от е, печалбите си в е, среда, която не е онлайн. Също изключение за периоди за е, влизане в сила на по-късен етап за закупени филми. Предлага се три годишен срок за влизане в сила на тези разпоредби по отношение на тези филми. Младите ползватели обаче могат много бързо да се обърнат а, а, към а, платформи, а, където могат а, да имат достъп до съдържание, което ги интересува. Netflix преди три години, например, нямаха толкова голям дял, не бяха толкова важни на пазара, но виждаме, че сега това не е така. Три години е прекалено дълъг срок. Трябва да се предвиди по-ранно влизане в сила, за да се избегне закъснение. Благодаря на докладчика, че започнахме разговор по този въпрос. Мисля, че предложенията са във вярната посока, но трябва да изчистим някои от въпросите, по които не сме напълно съгласни. Госпожа Терозия. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за положения труд по този сложен технически текст, който е доста труден действително и аз имам опит от комисията, в която работи ИТРЕ, където също изготвяме становище. Относно on the top услугите и използваните технологии. Тук е необходимо да има адаптиране, то е предвидено и го приветстваме. Всичко, което е свързано с прякото инжектиране, по какъв начин страните поемат отговорност по отношение на излъчващите организации, на кабелните оператори и други съдът не знае по какъв начин да тълкува тези въпроси, затова това пояснение е много полезно. Благодаря за този факт. Основният въпрос опира до принципа на страна на происход. Това е доста по-сериозен проблем. По-сериозен е проблема. Той е по-технически в даден момент трябва да се поставим въпроса по какъв начин функционира цялата аудиовизуална верига, продуцентите на, на филми, излъчващите и прочие. Например, излъчването на радиопредавания по интернет. Тези, които създават е, някакви аудиовизуални продукти прилагат териториалния принцип, за да се подкрепи аудиовизуалната продукция, е необходимо е да се предвиди справедливо заплащане чрез прилагането на териториалния принцип. примахването на това изискване за всичко, което се излъчва по интернет, означава значително да се подкопае позицията на всички онези, които са включени в началото на веригата на аудиовизуално, аудиовизуалните продукции. Това отслабване на позициите на договарящите страни е отслабване. Те трябва да имат равноправни възможности. Освен това трябва да се дължи, държи сметка за а, Унези продукти, които използват по-слабо разпространени езици или пък засягат теми, които представляват специфичен интерес за определени групи. И всички тези продуценти могат да изпаднат по-неизгодна позиция чрез прилагането на териториалния принцип, принципа на происход, страната на происход. Ние намерихме компромис в ИМКО. Мисля, че той е доста широко, доста по-широка. В регламента за преносимостта не беше поставен под въпрос териториалния принцип и аз поздравявам за това докладчика господин Кавада. Не бива сега да се засяга по никакъв начин вече постигнатото в областта на приносимостта. Благодаря, господин Вос. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да се изкажа от името на госпожа Легрип, след което ще изкаже собствената си позиция. Ще прочета на английски изказването на колежката. По отношение на регламента и риска, който той въплащава за творческата индустрия, бих искала да кажа следното приканваме за преразглеждане на член 2, а докладчикът, за съжаление, в проекта доклада си не е отчел това нашето искане, защото той смята, че по-разширени разпоредби по отношение на държавата на происход е в разрез с идеята за договорната свобода свободата на договаряне. А тя не се поставя под въпрос в настоящия доклад. Колежката е готова да обсъди допълнително въпроса и тя е на мнение, че ако не се преразгледа член 2, ЕНП няма да може в крайна сметка да подкрепи доклада. По отношение на член 3, предложението на докладчика все още е предмет на обсъждане. Докладчика в сянка смята обаче, че с оглед на внесените изменения предложението върви в правилната посока. Сега бих искал да изразя и собствената си позиция. Бих искал да направя няколко коментара във връзка с чудо, чутото, извинете, от докладчика. Докладчикът попита, ама ние всъщност за кого изготвяме този текст. Този текст не засяга само една част от пазара. Той не засяга само единствено потребителите. Всъщност работим по този законодателен текст защото в рамките на стратегията за вътрешния пазар е желаем да засилим ролята на творческия сектор. А това означава да се включат няколко елемента. Защита на личния живот, защита на аудиовизуалните услуги, защита на електронната комуникация и така нататък. Това са все елементи, които трябва да бъдат взети предвид. Ако не вземем всички тях предвид, това може да застраши цялостта на творческия сектор. Според мен е необходимо да намерим баланс между интересите на различните заинтересовани страни. Според мен Трябва да вземем предвид и културните граници между държавите. Много често ги пренебрегваме. Вкусовете в южната част на Европа не са а, същите като тези в северната част, както същото се отнася до вкусовете на източна и западна Европа. Това, което искам да кажа е, че трябва да вземем предвид тези културни различия. На следващо място свободата на договаряне. Тази свобода на договаряне не се отнася само до един от изброените елементи. Тя се отнася както за сключването на договор, така и за изискването на лиценз, както и за разпространяване на съдържание. В това отношение обаче според мен ни остава още работа. Една част от текста според мен отива твърде далеч по отношение на аудиовизуалния сектор и това потенциално въплощава в себе си проблем. Той може да не е толкова голям, но като че ли проекто доклада отива твърде далеч. Насърчаването на киноизкуството, на спорта в Европа – са добри идеи, но е необходимо да помислим за финансирането на подобна кампания. Тези, които са инвестирали в инфраструктура или в съдържание, биха извлекли полза от увеличената правна яснота. Свободата на договаряне в някои случаи ще подобри позицията на договарящите страни, но пък в други случаи може да постави началото на проблеми. Може би можем да оттеглим мрежите на мобилните телефонни компании от обхвата на предложението. Не зная дали по този начин ще отговорим на исканията на всички. Това, което искам да кажа е, че към този момент търсения баланс не е постигнат в доклада. Още нещо, което бе казано многократно и към което бих искал да се присъединя – Необходимо е да говорим за повторно финансиране. Може да се стигне до там, в някои сектори, например в някои сектори на културата, да има недостатъчно финансиране – Възможно е да възникне проблем с възнагражденията на участващите в този сектор. Ето защо е добре, въпреки всички новости, които ни се предлагат в това законодателно предложение, да запазим свободата на договаряне. Не може всички клаузи да се смятат за незаконосъобразни. Все още имаме известен марш. Имаме възможност да постигнем търсения баланс, но като че ли в много отношения все още имаме проблеми. Това поне е личното ми мнение. Господин Карема, мога ли да ви помоля да бъдете малко по-кратък, защото вече превишихме времето си. Господин председател, ще направя всичко възможно да бъда кратък. Колеги, аз съм скептично настроен относно необходимостта от това предложение. Дали това е удачно време, при положение, че случаят с ATV все още не е бил приключен, а със сигурност решението в този случай ще се отрази върху целият аудиовизуален сектор – приехме регламента за преносимостта, за мен беше трудно да видя каква е добавената стойност от този регламент, който ни предлагаше Европейската комисия. А сега по отношение на това предложение, доклада, а, наистина скептичен съм относно желанието на докладчика да разшири приложното поле на първоначалното предложение на комисията. Притежателите на права трябва да могат да договарят лицензии индивидуално, включително и да се договарят по отношение на възнаграждението, но само за онлайн услугите. Ако приемем подобна мерка, мярка, ще отслабим позицията на притежателите на права. На следващо място по-добре да се предвидят други мерки, вместо да се предвижда допълнително възнаграждение. Съмнявам се, че е основателно да се разшири обхвата на а, принципа за териториалност за свободата на договаряне. Може би този принцип може да се прилага само в определени случаи. Трябва да се намери правилния баланс. Много колеги вече подчертаха а, това. А, баланс между правата на притежателите на права и правата на потребителите. Къде е златната среда? Към този момент не смятам, че сме я намерили. Ще внеса изменения, които имат за цел да стеснят приложното поле на предложението. Благодаря, господин Кавада. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Волкен за проекто доклада. Много положителни елементи се съдържат в него, но има и елементи, които доста ме безпокоят. И сега ще се спра именно на тях. Първо, прякото инжектиране на съдържание. Радиооперация авторите пускат в един затворен кръг своето съдържание, като това съдържание е достъпно за обществеността. Виждаме обаче какво се предлага в изменение 8. Според мен предложението е добро. Необходимо е обаче двете страни да носят отговорност за съответното съдържание и да поискат лиценз. Госпожа Розер преди малко се спря на този момент. Имаме простичко решение. Ако желаем да изградим цифров пазар, цифрова индустрия, то тогава се нуждаем от нещо по-солидно. Ако не желаем да се занимаваме с този пазар, то тогава нека а, от сега да кажем, че сме съучастници в отварянето на нашия творчески сектор да отворим вратите на Америка, на Китай. Видяхте кой беше победителят в фестивала в Кан. Там нямахме победители нито от САЩ, нито от Китай, а от Швеция. Така че нека да продължим да работим по този начин. Като че ли в първоначалното предложение на Европейската комисия се визират услугите, които дават възможност да се получи повторен достъп до съдържание. Абонатите имат, получават достъп до съдържание, което са пропуснали, когато е било излъчвано директно. И се прави предложение в текста да се включи по-широк спектър от продукти. Тук визирам изменение 12. Аз съм съгласен, с вашето предложение, тъй като в случая говорим за услуги, сравними с тези в затворения кръг или така наречените, наречените от ТТ услуги. Разпространение на телевизионно съдържание по интернет. Това е съкръщението на ОТТ. На следващо място аз съм против срещу което се изказаха и други колеги. Двама колеги от Германия, от две различни политически групи, излязоха с предложение, което доста ме изненадва, въпреки приятелските ми отношения към Германия защото по този начин всъщност ние правим услуга на един голям немски радиооператор което е доста подозрително. На следващо място. Някои твърдят, че даваме възможност за търсене на по-благоприятна система. По този начин е, авторското право и изискванията му биват занижавани. Според мен трябва да имаме сериозни гаранции в това отношение. Аз по никакъв начин не успорвам пътя, по който сте поели а, господин Вьолкен, но необходимо е да предвидим и необходимите гаранции. Относно повторното излъчване, трябва внимателно да пипаме в това отношение. Член 6 е доста подозрителен. Не е ясно какво е намерението на европейския законодател. Господин Кавада визира решение 136 на Европейския съд и параграф 6 в него. Смятам, че решението на Европейския съд не е отчетено в достатъчна степен. Относно предложението за допълнително възнаграждение, идеята е добра, аз я подкрепям, но трябва да бъдем предпазливи, за да не се стига до дублиране. Да не се стигне до прекомерно голямо възнаграждение за даден договор. Идеята за допълнително възнаграждение за творбите от нишовия сектор бих искал да кажа, че това, което се предвижда една жалка компенсация в сравнение с загубите, които претърпяват операторите. Този нов тип възнаграждение само допълнително ще осложни издаването на лиценз. А това противоречи на преследваната от нас цел. Това, което искам да кажа, е, че според мен тръгваме в погрешна посока, защото само ще направим допълнително уязвими операторите и това ще накърни културните различия. Ако желаем да защитим различните култури на държавите членки, тогава не трябва да ограничаваме по-малките оператори. В САЩ има едва 30% от съдържанието, което се разпространява, идва от Европа. Може би е крайно време по-добре да защитим интересите си, без същевременно да затваряме вратите си за модерното. Благодаря. Господин Гориело от комисията е следващия. Thank you, Chair, and sorry, was consulting my colleagues. Um... Извинете, господин председател, допитвах се до колегите съвсем накратко. Няколко думи по проекто доклада, който ни бе представен преди малко. Нивото на амбициозност по отношение на принципа за държавата на происход бе запазено, което ни радва – Докладчикът наистина беше много активен още от самото начало по този принцип. Признаваме, че дебата се осложнява, тъй като чухме притесненията на заинтересованите страни по тези аспекти от предложението. Не трябва обаче да повтаряме вече провежданите дискусии. предложението на Европейската комисия въвежда един доста стеснителен принцип за държавата на происход. Той се отнася само до онлайн услугите, които се предлагат от оператора. В уводната част на нашето предложение се казва, че принципа за държавата на происход не се обвързва с свободата на договаряне, освен това, в регламента по никакъв начин не се предвижда а, задължение операторите да предоставят услуга трансгранично. Смятаме, че по този начин ще постигнем нашата цел, а именно предоставяне на съдържание а, отвъд граница, като подобна услуга не е задължително за операторите. Внесени са няколко нови елемента от страна на докладчика. В това отношение бих искал да кажа, че комисията се присъединява към вече изказаните мнения. Изключването на някои услуги за определени райони – Помислихме а, по този въпрос, когато изготвяхме оценката на въздействието и тогава решихме, че вероятността оператори да се преместят в друга държава, за да избегнат разпоредбите на един подобен законодателен проект, е много малка. този регламент. Не променяме по никакъв начин административните разпоредби, които се прилагат по отношение на операторите на национално равнище. Просто отчитаме риска за преместване на един оператор в друга държава и сметнахме, че този риск е минимален, ако въобще съществува. Целта на новото предложение е да се предвидят различни варианти на възнаграждение на притежателите на права и на авторите. Разбира се, целта ни е всички да бъдат коректно възнаградени, когато разпространяват съдържание онлайн. Не тук е мястото обаче да уреждаме въпроса. Редно е да го направим по-скоро в директивата за цифровия единен пазар. Както знаете обаче, в момента са преустановени преговорите по тази директива. Там има няколко разпоредби, които целят засилването на позицията на творците, като основната ни цел, разбира се, е те да получават по-добро възнаграждение. Необходимо е да внимаваме също така, ако желаем да въведем механизъм, който да затрудни достъпа до лиценз. Принципа за допълнителното възнаграждение, което ще се изплаща на авторите, се предвижда в този механизъм, но то не трябва да бъде в ущърп на достъпа до лиценз. Относно повторното излъчване и уреждането му в този регламент – Необходимо е да помислим върху различните режими, които се предвиждат в регламента. Новите разпоредби за прякото инжектиране предизвикаха голяма дискусия. Европейския съд излезе с решение, което ни дава известни насоки, но към момента а, не сме мислили по въпроса за прякото инжектиране. Ще имаме възможност обаче да го направим. Това е, господин председател. Благодаря. И аз ви благодаря. Това беше по четвърта точка. Нямам други желаящи в списъка, които искат да се изкажат. Припомням, че срока за внасяне на изменение е четвъртък 24 юни тази година 12 часа на обяд. С това стигаме до пета точка. Разглеждане на проекто доклада за борба с изпирането на пари чрез наказателното право. Господин Хрисо Гонус, докладчик, има думата. Благодаря, господин председател. Неодавнашните терористични актове на територията на Европейския съюз подчертаха нуждата да се борим срещу това явление, възможно най-бързо, използвайки най-ефикасно съществуващите мерки пресичането на източника на финансиране на туристичните организации е, е много е, важно за борбата срещу тероризма и организираната престъпност. Същевременно борбата срещу изпирането на пари ще е, помогне за борбата срещу избягването плащане на данници и организираната престъпност. Европейския съюз се бори с тези явления, включително посредством съществуващото наказателно право, сътрудничество, сътрудничество между правоприлагащи органи за обмен на информация, както и законодателство за предотвратяване и борба срещу изпирането на пари. Предложението за директива за борба срещу изпирането на пари чрез наказателно-правни средства, както става ясно от името й, се стреми да подобри всички тези действия. Тази цел ще се постигне, като се изпълняват международните задължения в тази област на базата на Конвенцията на Съвета на Европа за изпи... относно изпирането, задържането, иземването и конфискацията на печалба от престъпление и финансиране на тероризъм от 2005 година, както и на базата на препоръките на специализираната група за финансова дейност. Като цяло, предложението на комисията е балансирано, но в някои области може да се помисли още. Трябва да се постави акцент върху откритостта и прозрачността, които са основни елементи от правната рамка на Съюза, за да се засилят тези действия. Държавите членки трябва да поддържат е, обществено достъпни регистри на официалните собственици на всички корпорации, дружества, тръстове и други подобни субекти. Познаването на, собствениците на тези субекти е много важно за предотвратяване и наказателно преследване на престъпленията. Спазване на работата и сътрудничеството с финансови институции за тази дейност е много важно. Трябва да има обмен на информация, независимо от статуса на тези институции. Във връзка с това, компетентните органи трябва да разполагат с адекватно правно основание за обмен на поверителна информация и да си сътрудничат, доколкото е възможно, съгласно приложимите международни стандарти в тази сфера данъчната информация, включително регистри на бенефициери и собственици, трябва да е в основата на автоматичния обмен на информация между данъчните органи, както и други регулаторни, държавни и правоохранителни органи, имащи отношение към този въпрос. Когато говорим за борба срещу финансирането на тероризъм и изпирането на пари, тук трябва да се гарантира надзор над тези институции. Следователно, сътрудничеството между съответните компетентни органи, кредитни и финансови институции и евентуални надзорници не трябва да бъде предмет на непреднамерено препятстване в резултат от липса на правна сигурност, поради неяснота на правните разпоредби. Ето за това трябва да се уточнят тези правни разпоредби, тъй като евентуалният надзор в редица случаи се осъществива не от органи, които не са органи за надзор за борба срещу изпирането на пари, като например Европейската Централна банка. На следващо място Сметките, както и е, сейфовете, не са предмет на достъп от компетентни органи, на компетентни органи и правоохранителни органи за сега. Затова е важно да се установят централизирани механизми, като например регистри и системи за достигане до данните, което да е ефикасен инструмент за навременен достъп до самоличността на собствениците на е, различни разплащателни сметки, спестовни логове, логове сейфове и други. Е, но предвид е, търговската тайна, председателя прекъсва оратора. Моля ви да говорите малко по-кратко. Но принципа на търговската тайна, както и правото на неприкосновеност на личния живот и справедлив процес не бива да се накърняват от събирането и предаването на данни, както и информация за обичайни сделки, които стават при наличие на подозрения. За ефективна борба срещу изпирането на пари е много важно е, офшорните центрове, както и тези тук, не трябва да започват регулаторен и данъчен арбитраж или всякакви дейности, улесняващи корупцията, като служат за центрове, разпределителни центрове за избягване на данъци. Тези центрове трябва да бъдат отрязани от европейската и световната финансова общност. Мерките за борба срещу изпирането на пари трябва да бъдат балансирани, за да се а, защитят интересите, заплашени от организираната престъпност. Във връзка с това, законодателните усилия трябва да целят възможно най-висока степен на правна сигурност и зачитане на основните права. Срока за внасене на измененията е 8 юни тази година, 12 часа на обяд. Благодаря. Благодаря, господин Хрисогонос. Господин Фос. So I'm replacing the, our shadow report. Замествам докладчика в сянка господин Радев. За това ще представя неговите размисли по въпроса. За последните три години Европейския съюз засилва мерките си за сигурност, по-конкретно нези от тях, отнасящи се до борбата с тероризъм и организираната престъпност, в името на един по-безопасен съюз. Предложената директива за борба срещу изпирането на пари чрез наказателно правен ред е стъпка в правилната посока, тъй като ще позволи по-засилено сътрудничество между е, правоприлагащите органи в държавите членки и е, органите борещи се срещу изпиране на пари. Също така, тя не бива да се бърка за четвърта директива срещу борба, срещу изпиране на парите, която в момента бива преразглеждане. Затова ще помоля колегите да го имат предвид това, когато изготвят измененията си е, по доклада. Благодаря ви за вниманието. Благодаря госпожа Розиях. Благодаря, господин председател. Благодаря на, доклад, на докладчика за проекто становището. Това е важна тема, която ще допълни цялостния арсенал на Комисията за борба срещу международната организирана престъпност, финансираща и тероризъм. Както казват в ОНЕ, организираната престъпност е над 3,5% от световния БВП и за някои участници и страни знаем, че е, трансграничните измерения на, на организираната престъпност а, е, съставлява 50% от установените престъпни деяния. В предложението се установяват минимални критерии е, за правонарушения, за свързаните с е, изпирането пари и наказания. И във връзка с това то установява основите за по-ефикасна борба срещу изпирането на пари. И предложението в директивата са е, допълнени от тези предложения. Освен това, кодифицирането и привеждането в съответствие на европейските стандарти с международните ангажименти, по-конкретно Варшавската конвенция, са положителни стъпки, а има и някои други положителни елементи, както казва и докладчика, например задълженията за прозрачност към крайните бенефициери. Тази прозрачност е напълно необходима, когато говорим за изпиране на капитали и пари и знам, че при други законодателни актове се обсъжда тя и какъв вид трябва да добие, но тя е напълно необходима. Освен това, обмена на информация е също необходим за доброто функциониране на разследването. Тук подкрепя мнението на докладчика, както и споменаването на хартата на основните права. Важно е тя да присъства в доклада. Благодаря. Комисията иска ли да се изкаже? Благодаря, господин председател. Първо, благодаря на докладчика за, за подкрепата за предложението и за това, че допринася за напредването на работата по това досие. Сигурно знаете, че и в съвета почти са стигнали до общия подход. Надявам се предложението да се приеме възможно най-скоро. Тук говорим за хармонизиране на наказателно право и това предложение цели да допълни директивата за борба срещу изпирането на пари, както каза и господин ФОС. Та, всички въпроси, свързани с прозрачност а, и, споде... и обмен на информация, се уреждат в директивата. Знам, че са важни, но не бива да има объркване. Благодаря. Благодаря. И за това, че бяхте кратки също. Няма други желаещи за думата. Моля да си отбележите, че срока за внасене на изменение е 8 юни. Приключихме с пета точка и продължаваме с шеста точка. Размяна на мнения относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения – Господин Фос има думата, той е докладчик. Благодаря, господин председател. Предложението на комисията силно ме озадачи, дори е, шокираха някои части в това предложение, където се говори за защита на данните и а, също така кодекса за електронните ком... съобщения. Целта в единия пазар относно растеж, подкрепа за европейската економика, свободно движение на данни – нито една от тези цели не се постигат. Та дори напротив. Всъщност, предложеното тук изобщо няма да ни помогне за бъдещето. Генерална дирекция Connect и Генерална дирекция по правосъдие, правосъдие са направили едно непълно предложение. Щеше да е по-добре, ако Комисията беше казала просто, данните на вашите клиенти трябва да се смятат за поверителни, да се обработват като такива а, и мисля, че това щеше да е много по-полезно в сравнение с предложението. Друго нещо е последователността. Имаме общ регламент за защита на данните, прият миналата година, който още не се прилага. Така че идеята е това предложение да се прилага по същото време като общия регламент. Но пък тук се е, установява лекс специалис. А Прекарахме 5 години, опитвайки се да стигнем до позиция по общия регламент за защита на данните и сега изведнъж предлагаме нещо различно. Нещо, което обаче ще се прибави към общия регламент. Знаем, че общия регламент за защита на данните ще влезе скоро в сила и е добре да видим какви ще са пропуските в него, но не е добре да установяваме една паралелна система за защита на данните по същото време. По отношение на малките и средни предприятия, не искаме да има монополи, а ако разгледате подробно разпоредбите, именно обратното ще се случи. Именно това ще се случи. Големите оператори са онези, които ще извлекат полза. И мен това предложение силно ме притесни, Предполагам, че няма да успеем да е, внесем всички промени, които според мен трябва да бъдат предложени. Целите са много добри. Наистина искаме поверителни канали за съобщения. Трябва да видим какви са недостатъците, пропуските в общия регламент за защита на данните и пригодяването към технологичния напредък, както и споменаването на хартата за основните права. Всичко това е, го приветстваме. Освен това, когато говорим за съобщение, говорим и за услуги кои, over the top, по интер... съобщения по интернет, както и роботиката. Така че има смисъл да се уточним какво имаме предвид под съобщения днес, но не съм съгласен с направените изводи. Има припокривания между общия регламент за защита на данните и тези, тези правила. И как смятате да се уреди това от правна гледна точка, ако едни и същи данни попадат в предложеното поле на директивата за а, неприкосновеност на личния живот в онлайн пространството и общия регламент и това предложение, различни системи за санкции ли ще има, как ще се уреждат одобренията, санкциите, прекия маркетинг, разрешителните? това по никакъв начин няма да ни помогне да имаме последователна правна система. само за метаданни, които може би са частни или ще се говори, каква правна система ще се прилага. Трябва да погледнем отново определението за съобщение в кодекса за Европейския кодекс за електронни съобщения. Е, се стремим да постигнем последователност в цялостната система. И ако кажем, че нищо не може да се направи с тези данни, не съм сигурен, че това ще отговаря на цифровото бъдеще, към което вървим, защото тук по-скоро се постига фрагментиране и неизползване на някои ресурси. Можем да предприемем друг подход към а, частни данни, анонимизирани данни, като например Можем да помислим за криптиране. Ето такива а, нюансирани подходи можем да предприемем, които напълно липсват. Относно бисквитките е, от първа страна и е, тре, друга страна, трета страна. Тук трябва да се установи къде е риска. Това би било разумния подход. А ако го премине, премахнем, ще имаме бисквитки само с големите оператори, бисквитки, които са скрити в браузърите и всички малки участници на пазара няма да могат да продължат да са в крак с развитието, ще бъдат изтласкани в периферията. А как стоят нещата при изключението за домакинствата, което имаме на други места? От какъв момент нататък системата е затворена в определено домакинство и кога се смята за отворена съобщителна система? как стоят нещата с мерки за сигурност, за поверителност. Физическите лица имат ли някаква отговорност тук? Например, едно лице, използващо съобщения по интернет, трябва да има предвид въпросите, свързани с сигурността. И, както вече казах, има много припокриване, много дублиране тук, което е неприемливо. и не мисля, че ще имаме мнозинство, но също така не мисля, че тук се отбелязва напредък към цифровото бъдеще. Член четвърти от Кодекса за електронните съобщения – твърди, че регламента няма да влезе в сила преди да приемем тези правила. А в редакцията не се прави разлика между съдържанието на данните и информацията и приложеното поле, според мен, е твърде широко. Необходим ни е по-тесен подход. И накрая, в приложеното поле обхвадат различни устройства, за цифрова комуникация. Ако е, робот, е, който полага медицински грижи, може в бъдеще да комуникира, да, да общува с болницата, добре, но тук говорим за не за междуличностна комуникация, а ами за комуникация между машини. И те дали са свързани с хора също времено. Какви са последиците от това? Не мисля, че са взети предвид достатъчно, така че ще съм силно критичен, особено по отношение на последователността и съгласуваността. Имаме общ регламент за защита за данните. Това трябва да е нашата изходна точка за работа и да видим как можем да надградим от нея. Но подходът тук, според мен, е напълно неуместен и трябва в Европейския парламент да вземем някакво решение по това предложение. Ще видим как точно ще процедираме, защото не мисля, че това предложение се отнася за бъдещето и ще го подобри. Благодаря. Sorry, I was still listening to the, to the... Да, благодаря, че ми давате думата. Аз все още слушах превода. Искам да кажа нещо по текста. Аз се присъединявам към мнението на господин Вос в някои от споделените елементи. Да, становището на парламента е важно за защита на неприкосновеността на личния живот и на личните данни на хората. Но това предложение на Европейската комисия вместо да създава нещо за гражданите, е, се предлага за да се бори срещу нещо и по този начин създава някои проблеми. Според мен тръгва от идеята, че менеджерът на данните, данните прави нещо нередно. трябва все пак да се предвиди, че този менеджер на данните е невиновен до доказване на противното. В общия регламент за защита на данните ясно се посочва как трябва да се използва данните, как трябва да се обработват. И не виждам защо трябва да отваряме този въпрос отново. Това е като кутията на Пандора. Има все още доста възможности за интерпретации, а как да се прилага общия регламент на национално равнище. Ние трябва да намерим някакво решение по това предложение. Когато говорим за защита на личния живот, трябва да говорим за защита на личния живот и по отношение на намеса на тайните служби на държави или пък хакерски атаки. Освен това, трябва да обърнем повече внимание на това, кой е собственик на данните. Това трябва да се дефинира по някакъв начин. Правили сме такива опити многократно по други регламенти, които сме разглеждали в парламента. Беше постигнат някакъв компромис относно собствеността на данните. Но всеки път тук в парламента искаме по-добро образование по отношение на използването на цифровата среда. Информацията играе важна роля и Онези, които използват наши данни, трябва добре да информират потребителите. Това трябва да стане както а, трябва. И когато, например, а, кликнете на условия за ползване, вие не получавате а, нужната информация, която очаквате там. Въпросът за криптирането, това също е въпрос, който трябва да се обсъди от нас. В този документ а, липсват а, доста технически аспекти. Аз съм от цифровият сектор, работил съм в тази област и когато видя подобен текст, в... идващ от комисията, ми става ясно, че те нямат представа по какъв начин ще се прилага на практика този регламент. Те нямат никаква представа за това. И тук в доста от а, предвидените членове има неразбиране за наличието вече на разпоредби по тези въпроси на други места. Може би комисията трябва да обърне повече внимание на техническите аспекти на предложенията, които прави. Госпожа Делбо. Благодаря, господин председател. Аз се радвам да работя с такива докладчици в сянка, като господин Фос. Той е много посветен на работата и той е много твърдо решен по тази важна тема, която разискваме днес. Ние се нуждаем от доста дебати, не тук, в, само в парламентарната комисия по правните въпроси, но и вътре в политическите ни групи, защото тръгваме от доста различни позиции. Необходимо е да разрешим въпроса за поверителността. Ние всички искаме нашите съобщения да бъдат защитени, да бъдат поверителни. Тук нямаме разминаване в мнението. Освен това, считам, че ще е добре да се гарантира последователност между различните директиви и регламенти, които разглеждат тези въпроси, които вече сме приели и предстои да приемем. Това е ролята на нашата парламентарна комисия да следим да има такава последователност между общия регламент, между директ... кодекса за електронните съобщения и прочие. За мен е удоволствие да работя по това досие и личната ми позиция все още не е окончателна. Аз имам доста съмнения, доста въпроси. Така че предстои много интересна работа, но всички мечтаем да постигнем един положителен резултат. Благодаря ви много. Аз е, не мога да се представя какъв може да бъде този положителен резултат. Господин Андерсън. Благодаря. Очевидно е, че предстои много интересна работа в Европейския парламент. Искам да благодаря на Европейската комисия, че постави този въпрос, че постави на масата това интересно предложение. Според мен това предложение не е достатъчно стилно що се отнася до защитата на неприкосновеността на личния живот и на електронните съобщения. Има някои е, сложни въпроси, по които се налага да постигнем баланс. И ние трябва да говорим по тези въпроси на заседанието на докладчиците в Сянка. Имаше един е, по-ранен вариант а, на това предложение на комисията, представен миналата година. A... Всъщност, то ми се струваше много по-добро. Може би трябва да се върнем към него. Например, формулировани на защита на личния живот още при проектирането, а не като опция. Има и други възможности на добри неща, които могат да бъдат повторно включени. Има основания да се работи допълнително за защита на личния живот и на неприкосновеността на личните данни. Ние вече разгледахме въпроса в общия регламент, както и в директивата за неприкосновеността на личния живот в интернет средата. Мисля, че е добра идея да се преразгледа тази директива и да се примине към регламента. Мисля, че трябва да се направи нещо. Искам да попитам докладчика дали изчита, че би било напълно приемливо решение за фирмите, за различните оператори. Да се върнем към по-предишните варианти. Има ли опасност да се създадат проблеми, като тези, които изтъкна докладчика? Мисля, че трябва да направим преразглеждане. да преразгледаме и двата инструмента и те да влязат в сина е, едновременно, за да не се създават проблеми за фирмите, когато се опитват да тълкуват е, законодателството и да го спазват. Друго важно нещо се отнася до правното основание относно защитата на личните данни. Умората от а, тези бисквитки. Иска ли да направи комисията нещо по този въпрос? Винаги, когато влизате в интернет, е много дразнещо, че трябва да приемете тези бисквитки. И те, хората започват да не обръщат много внимание, защото чувстват известно умора. Трябва да се направи нещо по въпроса. Но това, което предлага комисията, трябва да доведе до някакъв правилен баланс. Това е въпрос, по който трябва да помислим. Очевидно е, че са необходими мерки. Относно така наречените трекинг walls, т.е. там, където потребителите не могат да четат това, което предлага дадения вебсайт, ако не приемат бисквитките. Особено за публичните вебсайтове това е доста дразнещо. Това са сайтове, които се финансират с обществени средства и трябва да направим нещо. Сигурно можем да постигнем консенсус. Също проследяването онлайн и офлайн, когато се проследява движението на хората чрез техните устройства. Аз съм доста скептично настроен. Мисля, че трябва да се иска съгласие Обеден съм, че много повече ще говорим по тези въпроси в бъдеще. Благодаря ви. Председателят, благодаря. Искам да припомня, че доста изоставаме с времето. Имаме още три точки в дневния ред, които са много важни, а разполагаме едва с 30 минути за разглеждането им. Аз не съм получил други желаящи, да се, из... други желания за изказвания. И считаме, че сме приключили по точка 6 и преминаваме към 8 точка. Умяна мнение относно законосъобразни мерки за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности. Давам думата на докладчика госпожа Розиер. Благодаря, Чудесно е, че можем да започнем дебат по този въпрос, който пряко или косвено се разисква през първите три години от нашия мандат поради LuxLeaks в Люксембург и ролята на лицата, подаващи сигнали за нередности. Това е изключително важно за защита на общия интерес на европейците това е част от нашия дебат. Ние проведохме дискусии по директивата за търговската тайна преди известно време. Имаме доста инициативи от страна на парламента в тази област. Ние настояваме ясно да има по-силна защита, хоризонтална защита на лицата, подаващи сигнали за нередности. в държавите на Европейския съюз е, защитата на тези лица е доста разнообразна. Има различни рамки, които се прилагат в тях. Има и такива, където, където няма достатъчна защита. Люксембург, например, има защита. Въпреки това, Дентур и а, други подаващи сигнали за LuxLeaks бяха подведени под съдебна отговорност. Ние считаме, че е необходимо да се защитят лицата, подаващи сигнали и, а, из, да използваме а, юриспруденцията, съдебната практика на съда по правата на човека. Аз очаквам да чуем мнението на колегите, особено на докладчиците в сянка, по някои елементи, които заслужават да бъдат обмислени по-добре. Например, кой трябва да се счита за лице, подаващо сигнал за нередности? Има две цели, които не са лесни. Трябва да имаме една по-широка дефиниция, да не наблягаме на определени а, категоризации на лицата, според а, това с какво се занимават, а, какво възнаграждение получават и прочее и прочее. Така че дефиницията трябва да е по-широка. Господин Фос, господин Дзевка, бихте ли пазили тишина, моля? Благодаря, господин председател. Също трябва да дефинираме и общия интерес, как да характеризираме едно действие, което е в защита на обществения интерес и какви могат да бъдат инициативите, които са в частен интерес или обществен интерес. Освен това, как трябва да се третират подаваните сигнали. Има различни възможности в националното законодателство, към кога да се обърне лицето, с кого да установи контакта, какво точно да направи в последствие, как да се обърне към компетентните органи, същевременно като се запази тайната на неговата самоличност, как може да се избегне да няма изтичане на информация за подаването на сигнала в песата. Разследващите журналисти трябва да имат възможност да работят при пълна закрила. Също има и други аспекти, които трябва да се отчитат, като подвеждане под отговорност за клевета и другия въпрос е каква защита имаме предвид срещу репресии, срещу предприемане на мерки срещу лицето на работното място и прочи, също как може да се защити от съдебно преследване, когато е, подобно лице се намира само от една страна, от другата страна има една огромна система, а, е, която а, е, защитава тези, за които се отнася се сигнала. Тук има доста голяма неравновесие. И това поставя въпроса за финансовата подкрепа, въпреки че лицето може а, да се издържа. Въпросът за финансова подкрепа е актуален, но трябва да се отчита конкретната ситуация, за да няма злоупотреби. Аз лично не считам, че трябва да има а, някаква компенсация, финансова компенсация а, за лицата, които подават сигнали, нещо като възнаграждение за това. Аз съм против подобно нещо, но все пак, ако те са подложени на някакви репресии и изпитват нужда, би трябвало да могат да получат финансова подкрепа. Очаквам да изслушам вашите мнения, както и мненията на докладчиците в Сянка. Благодаря, госпожа Ютланд има думата. Благодаря, благодаря госпожа Розия за това много добро въведение в темата. Аз искам да споделя също с моето мнение от шведска гледна точка. Въпросът е много важен. Швеция има много добре утвърдена рамка за защита на лицата, подаващи сигнала, както тези, които работят в обществения и тези, които работят в частния сектор. Но предвидените мерки ще бъдат добре, особено за частния сектор, но това трябва да бъде под формата на директива, осигуряваща минимално ниво на закрила на европейско равнище, като се даде възможност държавите членки да бъдат по-амбициозни. Трябва да е хоризонтална тази директива, да обхваща всички аспекти на трудовия пазар и да защитава работещите както в частния, така и в обществения сектор. На последното заседание на комисията комисаря Юрва посочи, че няма желание от страна на съвета да се приема хоризонтална директива, но ние трябва да сме последователни в настояванията си като Европейски парламент по този въпрос лицата трябва да са сигурни, че ще се запази анонимността им. Освен това, не трябва да се предвижда възнаграждение, за да не действа това като стимул, ненужно да се подават сигнали. Освен това, да се даде възможност да се подават сигнали не само незаконни действия, но и за други нарушения. Това е много важно, защото доста нарушения, както в частния, така и в обществения сектор, могат да се окажат незаконни. Освен това, считам, че трябва да има силна закрила срещу ответни мерки на работното място, за да може да се гарантира ефикасна закрила на лицата, подаваща сигнали за нередности. Благодаря, господин Кава, да има думата. Благодаря ви. След текста за, за търговската тайна, този въпрос за защита на лицата, подаващи сигнали, е нещо, което е уместно и своевременно. Това, което предлага госпожа Розер, е във вярната посока, проява на отговорност. Според мен лицата, подаващи е, сигнали, са тези, които работят е, за общественият интерес, е, а доносниците имат по-други намерения. Трябва да видим какво е неприемливо от, не мора, от морална или етична гледна точка, от гледна точка на отговорностите. И това трябва да се отнася както до различните а, органи, така и до лица, които работят в а, частния, обществения сектор също трябва да се отнася и до лицата, които вредят на сигурността и на демокрацията и които са корумпирани, защото въпреки своите ценности Европа все още е засегната от проблема с корупцията. информацията трябва да може, може да бъде проверявана, да бъде поверителна по време на цялото разследване, трябва да е аномизирана, за да се защитят лицата, подаващи сигнали, работата им, положението на семейството им. Въпреки твърденията си Европа все още не съумява да защити, например, лица като господин Сноуден, който а, потърси а, закрила в а, Русия, която може да се разглежда от едни като враг, от други като а, приятел, но това ние не успяхме да го защитим. И мисля, че това е неприемливо. Освен това, Освен това, могат да бъдат отправени предварително доста предупреждения на извършителят на дадено деяние, за да бъде коригирано поведението му, при да се пристъпи към други мерки. Трябва да се защитят лицата, както на тяхната личност, така и на работното им място, на семействата им. Трябва да има механизъм за финансова компенсация за унези, които поемат риска да подадат сигнали, но това трябва да се превръща в бизнес, не трябва да е процес. Това е Важното е те да направят жеста и да подадат сигнал, не толкова да търсят бройката на подадените сигнали. Освен а, а, това, знаем за случаи, когато лица, подаващи а, сигнали, са били об, а, обект на, на сплашване, на а, малтретиране и прочее. Това трябва да се избегне. Съветът а, а, трябва да прави това, което твърди, а, че отстоява и да защити тези лица. Благодаря, господин Фос. Аз замествам отново нашия докладчик в сянка, Констанс Люгрип в този случай. Така че ще споделя нейното мнение. Госпожа Люгрип иска да напомни с директивата за търговската тайна европейските институции за първ път признаха, че дейностите по подаване на сигнали за нередности трябва да бъдат адекватно защитени. Това доведе до обмислене на въпроса за хоризонтална директива на европейско равнище и се търси правно основание за това. Ето защо, защо госпожа Люгрип приветства инициативата на Европейския парламент да се дефинира подобен инструмент и да се предприемат решителни стъпки за намирането на необходимата правна база. Правни разпоредби за подаването на сигнали беше въпрос, който се разисква и при директивата за търговската тайна, като тя смята, че в случая трябва също да се има предвид да не бъдат засегнати интересите на трети страни. Господин Дюрон, да, много неща вече бяха казани, аз ги споделям. Този въпрос сме го разисквали, когато разглеждахме директивата за търговската тайна. Така че сега ние разглеждаме въпроса вече по-по същество, не като допълнителен въпрос. Тогава беше установено, че това е важен въпрос. Беше казано това, което, на което искам да наблегна. Трябва да разберем, че защитата на лицата, подаващи сигнали, е стълб на демокрацията през 21 век. Това е стълб на демокрацията, тъй като от една страна имаме едно все по-техническо общество, вътре в самите структури, които могат да познават дадена тема, която не е позната за външния свят, не винаги намира решение, затова лицата, подаващи сигнали, както каза и господин Кабада, са гаранти за защита и на разследващите журналисти. Тези журналисти трябва да бъдат защитени тогава, когато извършват разследване по важни теми. Искам също да повторя нещо, което беше казано. Ние не трябва да вземаме решение дали да се възнаграждава или не подаването на сигнали. нашата цел е по-скоро да защитим подаващите сигнали и да имаме предвид, че те трябва да се намират такава среда, че да могат свободно да изказват своето мнение, без да се боят, че ще бъдат подложени на преследване. Всички тези сигнали трябва да бъдат в обществен интерес и ние трябва да защитим тези лица, които се опитват да защитят обществения интерес, демокрацията. Аз имам а, пълно доверие в Виржини и на докладчиците в Сянка, че ще могат да допринесат за подобряване на текста по тази тема, която е изключително важна и за идните години. Председателят няма други желащи да се изкажат. А още един колега, госпожа Реда. Благодаря, господин председател. Мисля, че в тази комисия и в целия парламент всички сме единодушни, че се нуждаем от хоризонтално законодателство. Коментар по един аспект, който а, излезе наяве в дискусията, именно трябва ли да се прави правно разграничение между добронамерените а, лица, подаващи сигнали и недобронамерените такива, които имат някакви скрити цели а, доста интуитивно трябва да се действа в а, този случай и ако се оставим на интуицията, то тогава ще навредим на лицата, подаващи сигнали. Какво се случва в рамките на едно съдебно производство? Как ще докаже някой, че е действал а, добронамерено, когато е разкривал поверителна информация? Работодателят винаги ще се опитва да изтъкне различни основания и различни доводи, за да докаже, че лицето е действало е, недобронамерено. Така че лице, което е подало сигнал и което е действало добронамерено, в рамките на съдебното производство а, може да бъде доказано а, противното. Никой няма да се остави просто е така да разследват неговите а, намерения и накрая да се очерни репутацията му в съда. Така че каква е добавената полза от това разграничение, което искаме да въвеждаме? Ще вземем ли в предвид дали оповестената поверителна информация в интерес на а, обществеността или ще наблегнем само на добронамерността на съответното лице. Разумно е да се направи оценка на лицето, подавало сигнал, на базата на а, естеството на самата информация, която е разкрила, а не да се спираме на това дали да са добронамерно или не. Благодаря ви. Това беше последния коментар по тази точка от дневния ред. Продължаваме с точка 9. Обмен на мнения във връзка с командироването на работници. Госпожа Бутелан. Thank you, Chair. This is the second... Благодаря, господин председател. Това е вторият обмен на мнения. Получихме правното становище на Комисията по заетост ще трябва да гласуваме утре. И аз като докладчик бих искала да споделя с вас а, своето мнение по това важно за нашата комисия становище. Смятам, че трябва да отделим необходимото внимание за основната цел, която преследваме с ам, тази рамка – Целта ни е да се предоставят услуги, да се предостави свобода и да се защитят правата на командированите работници. Комисията вече е записала тази двояка цел в предложението си и сега а, се питаме дали е необходимо да разширим приложното поле и да включим и социалното измерение – ще е необходимо ли това, ако директивата постигне необходимата цел? На следващо място вътрешния пазар няма да може да функционира добре, освен ако не предприемем необходимите действия за социална устойчивост. Трансгранични услуги, е, закрила на работниците не са две цели, които си противоречат. Напротив, това са две взаимосвързани е, цели, които ще подобрят функционирането на вътрешния пазар. Затова не предлагам да се заличи сегашното правно основание, член 53.1 и член 62 от договора за функциониране на Европейския съюз за свободата на предоставяне на услуги. Това е правното основание на настоящата директива. Предлагам да се добави член 153А и Б и член 2. Няма правни пречки да се включат тези разпоредби от социално естество. По този начин ще се постигне баланс между свободното предоставяне на услуги и защитата на правата на работниците. Трудно ще постигнем тази цел а, и трудно ще можем да я защитим и за бъдеще в съдебната практика а, на Европейския съд, ако не включим и това правно основание. На следващо място, за съжаление, се използва социален дъмпинг за намаляване на цената на труда. Използва се ефтин труд. Това е факт. Ако добавим член 153а и член 153б и член 153.2, като правно основание на директивата, ще поемем политическа отговорност и ще гарантираме економически растеж и командироване на работници, като спазваме принципа равно заплащане за равен труд. По този начин няма да се а, подкопава цената на труда в Европа и няма да стига до социален дъмпинг. Благодаря, господин Кавада. Благодаря ви. Изключително а, деликатна тема, както всички знаем. Комисията по правни въпроси трябва да играе основна роля в това отношение. Необходимо е да направим така, че окончателният текст да бъде приложен на практика и да имаме напредък. Не бива работниците да страдат. Ако имаме две правни основания, които предвиждат хармонизация от една страна и минимални стандарти от друга, се питам как държавите членки ще транспонират в правния си ред този законодателен акт. Това е основният въпрос, на който трябва да си отговорим. Договорът за функциониране на Европейския съюз постановява изрично, че ако се преследва двойна цел в рамките на законодателно предложение, двата елемента трябва да бъдат балансирани. Ако единия елемент преобладава или има по-голямо значение, а вторият елемент има вторично значение, тогава трябва да се използва само едно правно основание. То трябва да бъде в основата на законодателното предложение. Правното основание за командированите работници има за цел свободно движение на работниците свободно установяване и свободно предоставяне на услуги. Това съвсем не улеснява работата ни. От правна гледна точка правомощията на Европейския съюз са различни, в зависимост от това дали Европейският съюз предприема действия в областта на свободно предоставяне на услуги или свободно установяване от една страна или социалното измерение от друга. Член 154 не предвижда допитване до социалните партньори. Такова се предвижда само ако се използва и член 163. Тогава се предвижда допитване до социалните партньори и се предвижда съответната процедура. Предложение, извинете, предложението на Европейската комисия да се използва това като правно основание. Но ние бихме искали да се допълни правното основание – което означава, че ако го направим, Европейската комисия отново ще трябва да се вземе със своето предложение. Не ми се иска да спираме а, законодателната процедура по този текст, но пък Европа трябва да подобри социалното си измерение, да има човешко лице, така че трябва да вземем предвид и двата аспекта. Директивата изисква повече прозрачност, равни права на работниците, което е чудесно, но не съм сигурен, че мога да подкрепя предложение, което преследва една единствена цел, а именно функциониране на вътрешния пазар. Съмнявам се, че европейските граждани ще приемат радушно подобно предложение. По-скоро съм сигурен, че това няма да е така. Трябва да се вземе с разширяването на правното основание, което си е доста трудна задача и на нас се пада отговорността да намерим правилния баланс в този законодателен текст, за да може и двете правни основания да имат еднаква тежест. Това са насоките, по които бих искал да работим, госпожо докладчик. Благодаря ви. Много ви моля, бъдете кратки. Почти стана 5 часа. Господин Фос. Die EVP wird die Erweiterung dieser Rechtsgrundlage nicht mitmachen. Ähm, wir sehen... ЕНП не може да се съгласи с предложението за разширяване на правното основание. Сега ще обясня защо. Целта на това законодателно предложение е да се улесни предоставянето на услуги в трансграничен план. Командироването на работниците е от второстепенно значение в случай. Нека да не забравяме следователно, коя е основната цел на законодателното предложение. Натъкваме се на различни трудности. Естеството на директивата, която се отнася до вътрешния пазар, например. Смятаме, че минималните стандарти ще бъдат занижени от държавите членки. Целта съвсем не е да се промени сегашното положение в социалната сфера. Важно е да се уточни, Какви са правилата в това отношение? По член 153 тук възниква проблема с субсидиарността. Уреждането на въпрос е в правомощията на държавите членки. Ако използваме погрешното правно основание, ще навредим на текста като цяло. Наистина много е важно да работим по-структурирано, така че моля нека да внимаваме, когато предлагаме да разширим правното основание. Разширяването на правното основание ще а, накърни интересите от този законодателен текст като цяло. Господин Кавада спомена преди малко, че ако добавим ново правно основание, процедурата ще започне още от самото начало. Важно е социалните партньори да бъдат привлечени и те да участват, а това до сега не се случи. Следващия оратор. Благодаря ви. Смятам, че изменението на директивата за командироването на работници е изключително важно. Начинът по който ще уредим въпроса ще помогне за повишаването на доверието на гражданите в Европейския съюз. В много случаи се стига до занижаване на стандартите и не винаги отчитаме последствията върху вътрешния пазар. Така че нека внимателно да помислим за предложението на докладчика за разширяване на правното основание. Моята група е съгласна с включването като правно основание на разпоредбите, които защитават правата на работниците. Това означава, че в последствие ще трябва да следим какво се случва. Не смятам, че ще започнем от самото начало и че ще загубим много време, но все пак това ще си има и своите отрицателни последствия. върху правата за установяване в друга държава. Благодаря, господин Сайер. Благодаря, господин председател. Първоначалното законодателство и доклада Кавада, Кавада вече съдържат елементи, по които не сме единодушни в парламента. Държавите членки също не са единодушни по въпроса. Относно разширяването на а, правното основание, то само ще задълбочи така или иначе съществуващите различия в становищата ни. Затова смятам, че е добре да поискаме правно становище по въпроса. Не съм съгласен с казаното от комисията, а именно, че всичко, което изброихте, вече се предвижда в текста. Целта на текста е да се улесни предоставянето на услуги. Ако добавим допълнителни елементи, като, например, по смисъл на член 153.2 и другите цитирани от вас разпоредби, това означава допълнително да усложним текста. Ние отговаряме на исканията на комисията по заетост. А комисията по заетост ни попита, смятаме ли, че е необходимо да се разшири правното основание. Всъщност тук има един подвъпрос, скрит въпрос. Те ни питат, Смятаме ли, че е добре да включим допълнително правно основание, различно от това, което предвижда Европейската комисия, правно основание, което отива по-далеч от сегашното предложение? Но официално въпросът на комисията по заетост е смятате ли, че това правно основание е достатъчно за предложението на Европейската комисия? В такъв случай аз смятам, че Комисията по правни въпроси, която е правния експерт, не е длъжен да отговаря на хипотетични въпроси. Предлагат се изменения. И тези изменения вече повдигат въпроса за правното основание. Когато обаче бъдат въведени тези изменения, едва тогава бихме могли да се заемем с този подвъпрос. Ето защо не смятам, че ние като правна комисия трябва да отговаряме на някакви имплицитни въпроси, въпроси, които не са изрично зададени. И не трябва да отговаряме, казвайки, че правното основание е, трябва да бъде разширено. Можем да кажем, че предлаганото от Европейската комисия правно основание е достатъчно. Това е мнението на правната служба. Ето защо смятам, че от правна гледна точка и с оглед на по-простата процедура би било добре нашата комисия да отговори по този начин. В противен случай ще се стигне до сериозни проблеми и ще се стигне до ограничаване на свободното предоставяне на услуги. Но към този момент дори не трябва а, да мислим по този въпрос. Основно трябва. На този въпрос можем да отговорим, когато обсъждаме доклада Кавада. Но за този текст не виждам причина, не виждам основание да разширим правното основание. Нека се придържаме към въпроса. Ако комисията по заетост ни зададе друг въпрос, тогава ще отговорим. Но в този въпрос тук не ни питат това, на което се опитваме да отговорим. Мистер Господин Андерсен. Благодаря ви. Както чухме от госпожа Гютеланд, предвижда се разширяване на правното основание, като целта е да се включи както свободното предоставяне на услуги, така и социалното измерение – и тъй като имаме двояка цел, тя трябва да бъде отразена в правното основание. Получихме становището на правната служба и според мен от него става ясно, че това е правилният начин. Така че подкрепям докладчика. Okay. Uh, this seems to be, uh... Добре. Ням, не съм си записал други желащи за думата. Така че с това преключваме с размяната на мнения. Точка 10 също ще се отложи поради времето, което много напредна. и също така точка 29 и гласуването по нея. Сега, ако не възразявате, преминаваме на точка 15. Но преди това ще помоля онези от вас, които нямат право да останат на заседанието при закрити